Моля ви, заемете своите места. Искам да ви приветствам с добре дошли след лятната почивка. Надявам се, че сте прекарали приятна вакансия. Програмата ни е доста натоварена, затова без по-нататъчни предисловия ще започнем заседанието преминаваме към приемане на дневния ред. По отношение на него от докладчика получихме във връзка с шеста точка размяна на гледищ на становища във връзка с Европейското на доброволчеството да, да го свалим, да сприм тази точка от дневния ред и да проведем дискусия въз основа на работния документ. Можем да го направим, тъй като не ни притиска времето. Комисията по културата може би ще приема доклада през януари. Така че сега ще имаме повече време преди да обсъдим документа тук. Така че ако сте съгласни с предложената промяна, т.е. да изтеглим шеста точка от дневния ред, можем да приемем дневния ред. Не виждам забележки и възражения. Преминаваме към точка 2. Приемане на протокола от заседанието от 20.2009 2009 година. Протокола е раздаден и в края на заседанието протокола ще се счита за прият, ако срещу него не бъдат повдигнати възражения. По трета точка приемане на проекта програмата заседанието на Комисията по регионално развитие в 2010 година получихме проекто календар на заседанията на Комисия 2010 година от съвета на председателите на комисии за онези от вас, които не са запознати с календара. Те се подготвят от службите на парламента под ръководството на съвета на председателите на комисии. Те имат предвид е, езиковите е, езиковия профил, преводачите, залите. Е, така или иначе, проектопрограмата предвижда 11 заседания. Като правило те са по две полудневни, с изключение на февруари, където имаме едно полудневно и през октомври имаме по-дълги заседания, което се състои от три полудни. Не виждам възражения или коментари във връзка с проектопрограмата на заседанията. С други думи, тя е приета. Преминаваме към след точка от дневния ред съобщение на председателя. Искам да ви напомня, че на 20 юли проведахме заседание на координаторите след заседанията на комисиите. Те приеха предложения, които ще ви представя за утвърждаване. Първо, системата за разпределение на точки между политическите групи във връзка с докладите и становищата. Координаторите се договореха, че сегашната система за разпределение на точките, както знаете, тя се основава на метода ДОНТ – ще се запази, докато методът бъде обсъден и евентуално променен. Координаторите се договориха с сегашната система да се запази. Никой от групите, които помолихме да, из, да внесат евентуални промени го направиха, така че няма внесени промени. Вторият въпрос, който беше обсъден и предложен от координаторите, е свързан с разпределението на доклади Представени са следните доклади. Първо, за Мадейра, който беше по-нататък предложение на, предложение на Европейската комисия за промяна в структурата. Той беше разпределен на групата на социалистите и демократите. Третият за изменение за Европейския фонд за регионално развитие той беше разпределен на групата на НП. След това беше, бяха разпределени становищата. Координаторите се договориха да разпределят становището по бюджета за 2010 година на председателя на комисията като автор на становище – и становището за мобилизацията на Фонда за солидарност на ОНЕ. Е, по-конкретно Франция, координаторите решиха да бъде изпратено писмо на Комисията по бюджета, с което се одобрява предложеното съдействие. По-нататък беше обсъдено становище по решение на съвета за Европейската година на доброволчеството. То, това становище беше разпределено на групата на зелените. Координаторите решиха да ни информират максимално бързо за конкретните автори на докладите и становищата. Четвъртият въпрос, който беше обсъден, е свързан с въпроси, които са останали нерешени от, шестото, от шестия парламент. Координаторите се разбраха тези нерешени въпроси да бъдат обсъдени и приключени до края на септември. Също така беше направено предложение на заседанието на 3 септември, т.е. нашето заседание, да бъде прието писмо, в което се изразява становище по тези въпроси. В противен случай да приложим писмената процедура за това писмо. Искам да ви информирам, че междувременно на 27 юли председателя на парламента изпрати писмо на всички председатели на комисии което ги помоли до сряда 9 септември всички комисии да предоставят на съвета на председателите на комисии информация не решени въпроси по член 159 и 166. В писмото също така има предложение, което обаче няма задължителен характер комисиите да използват процеса на аналитичен преглед и да направят анализ на потенциалното законодателство на планираните инициативи и политическите приоритети в началото на новия парламентарен мандат. В отговор на това искане от председателя на парламента, секретариатът подготви проекто писмо което състои от две части. Първо, информация за нерешените въпроси. От нас се очаква да дадем отговор до 9 септември. Втората част на писмото третира незадължителните въпроси. Тази част може да се добави към първата част в то може да се изпрати по-късно, ако смятаме, че трябва да, да проведем по-здълбочен отговор, а също така можем и да не предприемем нищо, тъй като не сме длъжни. Това проекто писмо ще се обсъди на заседанието на координаторите. И то ще бъде раздадено на всички членове утре преди началото на дебата. Последният въпрос, който беше обсъден от координаторите през юли, е свързан с изслушването на новия комисар. Координаторите се разбраха за по-опростена процедура за утвърждаване и назначение което беше договорено в последствие. Ще имаме размяна на становища в продължение на час и половина. Надяваме се да започнем в час и половина и по, или в 4 часа. Координаторите ще започнат с въпроси, след това ще проведем общ дебат. Предстои ни заседание на координаторите по-късно днес на което ще обобщим и анализираме процедурата. И председателя на съвета на председатели на комисии ще изпрати писмо. Ето това са въпросите, обсъдени от координаторите през юли. И ако членовете нямат резерви, предложенията ще се считат за приятие. Няма възражения. Очевидно, предложението на координаторите се приема. Сега преминавам към точка номер 5. Гласуване. Както знаете, гласувам, гласувахме потом ще гласуваме бюджета 2010 година и раздел 3. Искам да ви напомня, че през юли ние обсъдихме становището, подготвено от секретарията. Договорихме се за срока за внасяне на изменения и трябва да кажа, че преди крайния срок получихме 18 изменения. Ние ще ги гласуваме днес защото трябва да ги представим на комисията по бюджета преди гласуването. В комисията по бюджета то ще се проведе утре. Още няколко думи по тази тема. Бяха внесени изменения към текста, по-точно едно изменение. Имаше още едно, което беше оттеглено, но като а, докладчик аз казах на автора, че въпросът, който тя третира в своето измерение, не съответства на философията на бюджета, но че ще обсъдим този въпрос в хода на работата. След това имаме поредица от бюджетни изменения. Тук искам да ви информирам, че бяха изтеглени две изменения, внесени от господин Алфонси. Едно изменение, внесено от господин Бове и господин Алфонсо, не попадат в компетенциите на Комисията по регионално развитие. Разбира се, от вас зависи да вземете решение. Then to, to the vote uh, after this information. Uh, there are comments, right? Okay, good to, to do it now, yeah. So I am, I am reminded that, well... Исках да ви предложа да гласуваме с вдигане на ръка. Но може да се наложи да направим проверка, ако не сме сигурни. И сега искам да ви помоля да започнем с проверка на електронната система, да сме сигурни, че тя функционира. че сега а, говорим по този въпрос, защото има много нови колеги. Знам, че в Страсбург направихме тест на системата. Не всички колеги обаче бяха там. Сега, а, обявявам начало на гласуването, затова ще ви помоля да си сложите картата. Искам само да ви напомня, тъй като няма ясни указания. Първото отляво е положителен вод, следващото е средното е отрицателен вод, най-крайното е възражал се. Сега, много ви моля да всички да гласувате, за да видим. Въведете картата. Повтарям. Първото копче отляво е за. Гласуване за. Средното копче е въздържал се, а най-дясното копче е против. I'm gonna, I'm gonna close. I'm gonna open again. Okay, the vote is open. Моля ви, гласувайте. The vote is closed. Has everybody voted? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Ето ги резултатите. При необходимост от електронно гласуване сме готови. Извинявайте за това забавяне, но мисля, че всички научихме нещо. If, if I could, we are moving to the first vote, which is amendments to the... Сега започваме да глас, гласуването. Изменение към параграф 3. Внесен от господин Тексера. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега ще гласуваме електронно, за да проверим. Гласувайте. Всички ли гласуваха? Да. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към измененията на бюджета. Искам само да проверя, тъй като сред измененията има две които бяха изтеглени. Тези изменения са 6655. Има още едно изменение, което според нас не влиза в компетенцията на нашата комисия. След това измененията за почващи 6659 и 6688 можем да ги гласуваме амблок. Ако има възражение, има възражение. За това ще ги гласуваме. 6658. Това е единството, което трябва отделно да се гласува, ако нямате нищо против. Единството, което трябва да гласуваме отделно от блок гласуването. Констанца, Констанца би ли повторила? 6658 трябва да се гласува отделно. Всичко останало, според вас, може да се гласува Амбок, Не, не може. Ще ги гласуваме изменение по изменение. Започваме с изменение 6659. За. Приема се. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 66-61 за. Против? Въздържали се? Приема се. 66-62 за. Против? Въздържали се. Приема се. 66-63. За. Против. Въздържали се. Приема се. 66-56. За. Против. Въздържали се. Приема се. 66-64 за. Против. Въздържали се. Приема се. 66-69 за. Против. Тук ще проверим, тъй като не сме сигурни. Гласуваме изменение 66-69. Гласувайте. Е, Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 29 за, 13 против. Приема се. Двадесет за, 13 против, едно възражение. 66-56 за, против. Въздържали се. Приема се. 66, 65 за, против, въздържали се. Благодаря ви. Приема се 66-58 за, против, Въздържали се. Приема се. Сега устното изменение на зелените 6657 за против въздържали се, приема се 6668 за против Въздържали се. Приема се. 66-66. За. Против. Въздържали се. Приема се. 66-67. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6658 за. Против. Въздържали се. Приема се. От ваша страна нямаше реакция по отношение на изменение 6660, което според мен не е в компетенциите на Комисията по регионално развитие. Но, господин Алфонси, внесахме това изменение с Жозе Бове с оглед на драматичната ситуация в юга и по-точно пожарите и подкрепата, която Европейския съюз трябва да предприеме, за да помогне на всеките страни да се преборят с бича. Това, което не е много ясно, вашето искане за отегляне е в чии компетенции влиза това, ако не е нашата? Ако, е за региона... ако не е на регионалното развитие, тогава на коя? Констанца Крел. Да, благодаря. Да, наистина, солидарността е хубаво нещо и разпределението на парите е още по-хубаво нещо. Всички сме съгласни, но трябва да го правим съгласно нормите и процедурите. Фонда Солидарност не е предвиден за прилагане по точно този начин. Затова не бива да се гласува в бюджетната процедура, а в специфичната за фонда Солидарност такава. Благодаря. I, um... Уважавам коментарите и на двамата преждеговоривши и ви предлагам да гласуваме това изменение. като си даваме сметка, че това предложение може да отпадне по време на гласуването утре, но това е политически жест. Колеги, някои от нашите колеги изразяват своето становище по конкретните събития и затова искам да ви приканя да гласувате изменение 6660. Подкрепям казаното от госпожа Констанц Крел. Мисля, че става дума за друга процедура по Фонда за солидарност. Подкрепям и идеята Европейския съюз да предприеме нещо в помощ на тази част на Европа. Споделяме тази гледна точка, но в групата на НП смятаме, че това не трябва да бъде в бюджета за 2010 година. Мисля, че като заключение от, нашата, от заседанието на нашата група трябва да се запише, че трябва да се вземат мерки в рамките на фонда за, фонда за солидарност. Не искам да навлизам в дебат, но доколкото разбирам, това не е изменение в контекста на фонда за солидарност. Може би това изменение е повече в компетенциите на Комисията за селско стопанство. Има винаги опасност от отхвърляне. Фонда за солидарност не е не е фонда, с, по който трябва да съгласува това изменение. Мисля, че нашата комисия може, има, би трябвало да има желание да даде подкрепа на, тези, на тази позиция. Може би не трябва да смесваме документите, инструментите, които използваме Мисля, че още някой искаше думата. Разбирам, че двама колеги изразяват две категорични противоположни становища. Искам обаче да ви помоля да изслушате още един аргумент. Искам да кажа, че днес в комисията по бюджет, аз съм член на тази комисия, мобилизацията на социалния фонд за бурите във Франция, в, също така в Италия. Мисля, че именно мисля, че трябва да минем през фонда за солидарност, а не да приемаме изменения тук. Изслушах всички колеги. Всички са против и доколкото разбирам, те представляват становищата на много други колеги. И по тази причина няма да гласуваме изменение 6660, тъй като не е част от компетенциите на Комисията за регионално развитие. Сега ще гласуваме текста в неговата цялост. Да, повтарям, гласуваме всички изменения по електронен път. It's growing. The vote, yeah, it's still growing. So the vote is closed, if I could say. Yeah. Uh, е така, 37 са за, което означава, че целият пакет изменения бе прият. И приключихме с тази точка по дневния ред. Става дума, разбира се, за точка 5, както знаете. Както казах вече, е шеста точка, е свързана с годината на доброволчеството, отпадна от нашата програма. И за това сега можем да прекратим заседанието за 20 на минути. Всъщност да, имате 20 минути, тъй като е, господин комисаря Самецки ще дойде в 4 часа. Така че временно прекратявам заседанието до 4, но моля ви нека да започнем точно в 4. Благодаря. But, but if, if, if we vote, just to understand yeah. fully.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 Um, Колеги, моля ви, нека да започнем. Моля, заемете местата си. Благодаря. You know, Както знаете, предстои ни обмен на становище с доктор Павел Самецки, комисар по регионална политика. Искам да кажа няколко думи на полски pana w, naszym, w naszej komisji. Много благодаря, господин Самецки, за това, че днес е тук при нас. И продължавам на английски. Е, е, Искам да ви припомня, макар че най-вероятно знаете, тъй като uh, двама комисари от настоящата комисия напуснаха Европейската комисия и станаха евродепутати, имаше една процедура, която бе заложена от председателското бюро, че новите комисари трябва да се появят в съответните комисии на парламента. Затова и доктор Самецки е тук пред Комисията по регионална политика за обмен на становища. Нашата оценка по тази размяна на мнение след това ще бъде докладвана на председателя и на базата на една среща с координаторите, която ще бъде тази вечер. Искам да дам думата веднага на господин комисаря Самецки и ще го помоля за кратко встъпление от негова страна. Uh, Благодаря, госпожо председател, дами господа депутати. За мен е удоволствие и чест да говоря пред вашата комисия комисията, чийто интерес е много близък до два въпроса, с които винаги съм се занимавал в професионалната си кариера, а това са европейската интеграция и економическото развитие. 28 години съм работил в публичната администрация и в академичните среди, като заместник министър по финансите, национален координатор по помощта, а наскоро бях и член на борда на директорите на Централната банка, банка, извинете, както и член на Комисията по економически и финансови въпроси. Ето защо считам, че съм професионално подготвен и компетентен, за да се справя с задачите, пред които е изправен един комисар по регионалната политика. Освен това, считам, че моя опит би бил много полезен полезен, особено що се отнася до потребността да се мобилизира регионалната политика като инструмент за борба срещу економическата рецесия в Европа. Живеем в смутни времена. Финансовата криза, економическата рецесия всъщност ни показаха колко неустойчив е економическия растеж и колко крехък е той и колко е ефикасни биха могли да бъдат институциите, за да заложат необходимите условия за растеж. Очаква се кризата да окаже е, дългосрочно отрицателно въздействие върху публичните финанси на много държави членки, като е, окаже също отрицателно въздействие върху техния капацитет да предоставят публични стоки и услуги. Но тази криза предлага и нови възможности за нови политики, за структурни промени, както и инструменти за стимулиране развитието на промяната. през юни бе прият един доклад за напредъка и а, там всъщност е записано, че инвестициите в иновациите са изключително важни. Кризата показва, че потребността, е, която е най-важна, е потребността за модернизация и разнообразие. Политиката по сближаването е един фактор за стабилността и може да изиграе важна роля при справянето с кризата. Затова трябва да направим така, че рамката за тази политика да даде една възможност за повече гъвкавост, за насърчаване на публичните разходи, насърчаване на вътрешното търсене в краткосрочен план и така нататък. С тази цел и особено за да се засили прилагането в отделните държави членки, бяха прияти цяла серия законодателни промени и незаконодателни мерки, що се отнася до плана за економическо възстановяване в Европа. Би отнело много време сега да навлизам в подробности, затова искам да начертая най-общите от тях. Първо, допълнително предварително финансиране или предварителни плащания, авансови плащания от 6,25 милиарда. След това ускоряване на средносрочните плащания по големите проекти. На трето място използването на инструменти за финансов инженеринг. На четвърто, използване на енергийна ефективност, възобновими енергийни източници в жилищното на, в жилищата в държавите членки и не на последно няване на достъпа до такъв тип разходи, и преки разходи. Освен това имаме и незаконодателни мерки. Що се отнася особено до инструмента Jaspers, големи проекти бяха улеснени и ще се случат по-бързо. А пък инициативата Джереми ще улесни достъп на малките и средни предприятия до а, възможности за обезпечаване, кредити и други такива. Комисията ще представи във втората половина 2010 година един доклад за прилагането на всички тези мерки, които бяха прияти в а, рамките на плана за възстановяване. Аз възнамерявам да се фокусирам върху а, насърчаване на подаване на предложение за по-нататъчно упростяване. Затова на 22 юли Европейската комисия предаде едно ново предложение, което изменя общия регламент. Това ново предложение включва цяла серия мерки, които целят да ускорят програмите за социално сближаване и политиката по социалното сближаване, като изясняват и, по- и упростяват правилата за тази политика. Заедно с комисаря Шпидла ще работя за все по-тясно сътрудничество с парламента и съвета, за да може бързо да вземе решение по това предложение. Но едно упростяване не означава, че няма да има много стриктни мерки. Всички предложения е, бяха дискутирани с аудитори, с ОЛАФ, както и с представителите на Сметната палата, за да може да има едно а, ясно и сигурно финансово управление. Искам да кажа, че разбирам, че има доста високо ниво на грешки при прилагането на структурните фондове и ние трябва да се занимаем с този въпрос. Това ниво е доста по-високо, отколкото в другите видове разходи и за това тук трябва да се работи. С тази цел аз лично ще оказвам мониторинг за изпълняването на плана на действие за засилване на надзорната роля на Европейската комисия. Сега нека да поговоря за бъдещето на политиката по сближаването. Тя се разви е, последните години, за да може да отговори на нашите искания. Тя, освен това, се префокусира и вече не се занимава с компенсиране на неравностойно положение, а най-вече се фокусира върху неизползван потенциал за развитие. Последните няколко месеца бяха особено интересни, що се отнасят дискусиите по този въпрос. Искам да благодаря на госпожа моят предшественик, която наистина работи много усърдно за насочване на този политически дебат. През април в Марианския лазне министрите, които отговарят за регионалната политика, всъщност заедно с члена на вашата комисия, разгледаха бъдещето на тази политика. Това бе последвано с доклад, от доклада Барка през май и след това приемането на шестия доклад на предъка. Според мен, политиката по сближаването трябва да продължи своето развитие, за да отговори на предизвикателствата на 21 век. Бих искал най-вече да се фокусирам върху четири сфери в този контекст. Първо ще започна с аргументацията на тази политика. Европейския съюз има нужда една политика на развитието, което се основава на конкретиката на отделните региони. Ролята на тази политика, откакто тя е въведена, винаги е била европейския проект за економическа интеграция да бъде проект за всеки един и за всички. Тази интеграция, която се ръководи от единния пазар, може да работи само ако всички ние допринасяме и ако всички можем да извлечем полза. Имайки предвид предизвикателствата, пред които сме изправени, все повече имаме нужда да разкрием потенциала и на регионите, и на отделните индивиди. Политиката по сближаването допринася за постигането на ключови приоритети за Европейския съюз. За да имаме максимално въздействие, като че ли трябва да се концентрираме а, с финансирането по тази политика по ограничен брой, много ясно и тясно дефинирани приоритети на Европейския съюз. Това ще ни даде възможност да концентрираме усилията си при предоставяне на публични стоки и услуги по един интегриран начин. Политиката по сближаването също играе конкретна роля, що се отнася до мобилизирането на местните и регионалните асоциации и сдружения. Освен това, или нали, на второ място, трябва да се фокусираме повече върху резултатите и крайната, крайните постижения. След последващото оценяване, като че ли виждаме, че държавите членки не са се фокусирали толкова повече върху ефикасността на тези политики. Аз лично искам да започна или да продължа един дебат с държавите членки, как това може да стане. Фокусът върху резултатите и изграждането на политика на базата на конкретни факти ще подобри въздействието, както и ще бъде допълнителен плюс а, към тази политика, както и ще повиши е, нейния имидж. На трето място трябва да се операционализира идеята за териториалното сближаване. Макар, че няма една обща дефиниция, становищата по дебата за териториалното сближаване не насочиха към конкретни въпроси, които водят до по-нататъчни размисли. Как можем да извлечем полза от постиженията на местните инициативи за развитие, като например рбани Лидер, и да увеличим ролята на регионалните и местните действащи лица в системите ни за управление, за държавно управление, които са много степени. Как може да засилим сътрудничество в отделните географски райони? Какви нови показатели и статистика трябва да разработим, за да хванем или да уловим регионалната диматика. Това са много важни въпроси. И накрая въпросът е свързан с изпълнението на тези проекти. Не е достатъчно да бъдат прилагани ефикасно проектите по тази политика. Трябва отново да кажа, че е много важно да има законосообразни и добре извършени разходи. Аз съм убеден, че системите за контрол и управление, които работеха през този период и по-специално инвестициите, които бяха преди изпълнението на проекти, ще доведат до своите положителни резултати след няколко години, като ще намалят и броя на грешките. Освен това, смятам, че трябва да се опитваме да намаляваме все повече административната тежност за прилагащите организации, за бенефициентите, а от друга страна да гарантираме ефикасното използване на бюджета на Европейския съюз. Новия Лисабонски договор може да даде възможност по-нататъчно, по-нататък да се изяснят съответните отговорности и на комисията и на държавите членки при изпълнение на бюджета. Правилата и процедурите би трябвало да бъдат е, един минимум за постигане на политическите цели и гарантиране на законосъобразността на разходите. Най-вече трябва да намалим несигурността за прилагащите органи, както и, и инициаторите на проектите. Всичко това обаче трябва да бъде постигнато и от комисията и от държавите членки заедно, за да може ясни, ясно да бъдат заложени правните норми на всички нива. И нека накрая да посоча последни, а, извинете, основните приоритети в едните месеци. Един от а, Приоритетите в, в краткосрочен план е да постигнем съгласие по промените на общия регламент. Може да разчитате на мен да обсъдя това с вас, е, разбира се и на моите колеги от Главна дирекция регионално развитие. Освен това, на второ място, ние възнамеряваме да продължим дебата за по-нататъчното развитие на политиката за сближаване. Аз смятам да изляза с един документ, който е, е свързан с изграждане на политиката края на есента. Този документ е, ще се опира и на работата на Фабрицио Бърка и на ОСР тъй като те са важни в това отношение. И на последно място в този контекст, аз мисля, че трябва да дебатираме резултатите на последващата оценка. Подготвителната работа по петия доклад по сближаването, както и работата по оценката на въздействието за работата след 2013, вече започна. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар, казва председателката. Сега давам думата преди началото на дебата на координаторите. Искам да кажа обаче две неща. Първо приветствам цялото сърце господин Дебранде, председател на комисията на регионите и всички колеги, които се присъединиха към нашата комисия, а са от други парламентарни комисии, дойдоха специално за този обмен на становища с господин комисаря. На второ място нашето заседание се излъчва в интернет. Това означава, че всички колеги, които а, ще говорят, ще бъдат а, давани в а, пълен план а, на мониторите. Имайте го предвид. Имаме достатъчно време, за да протече една добра дискусия. Ще дам думата на координаторите и ще ги помоля да се ограничат до 4 минути. Не зная кой първи ще вземе думата. Яна Обрихт ще започне и след това Констанца и така нататък. <clears throat> Yes, I... Господин комисар, ще кажа няколко думи на вашия език. Знам, че има промени в Европейския парламент и много се радвам, че сте тук, като кандидат-комисар. Мисля, че ние ще имаме възможност да разговаряме с вас. От няколко години работя с вас. Не е необходимо да ви задавам въпроси е, за това кой сте, тъй като ви познавам. Сега ще продължа на английски. Няколко политически въпроса. Първо, какви ще бъдат последиците от кризата върху политиката на Европейската комисия? Как ще се гледа на кохезионната политика като на инструмент в труден момент? Но не бива да забравяме, че в бъдеще е възможно да се наложи политиката да се съкрати чрез съкръщаване на вноските от плаците онова, което вие и ние ще предприемем, ще повлияе върху бъдещето. Втори кратък въпрос е следният. Как, какво мислите за ролята на комисаря? Знам, че сте дали отговор в съответствие с, с договорите и регламента, но каква роля трябва да играе комисаря? като активен участник в събитията или по-скоро контролна функция. Един по-специализиран въпрос. Как смятате да защитавате комисията с оглед на следващите, с оглед на по-нататъчните и предстоящите е, до констатации от страна на Сметната палата във връзка с неправомерно изразходвани средства. Миналата година в нашата комисия работихме в тясно взаимодействие с Европейската комисия. Често се е налагало да защитаваме предложенията на комисията. Бихте ли ни дали малко информация за първата реакция на съвета по отношение на предложенията. Утре ще имаме дебат, но можем да очакваме, че не всички държави членки ще приемат положително вашите предложения. Благодаря, Констанца Крео. От името на групата на социалисти и демократите. Да, благодаря, госпожо председател. Господин Самецки, аз не ви познавах, поне до днес, нямах това удоволствие. Единствено се бях запознала с вашата впечатляваща биография. Но ако нямате нищо против, <laughs> искам да уточня, че не е едно и също да си директор на Централна банка и комисар по регионално развитие. За това именно искам да попитам нещо по-задълбочено. Казвате, че политиката по сближаване е много важен инструмент за действие в смутни времена на криза. Подкрепям тази идея, но не смятам, че това е специфичен приоритет може би бихте искали да ни обясните по-надълго и на широко действията, които смятате да предприемете, за да подкрепите тази политика на сближаване, като например развитие на по-слабо развитите в сравнените с сравнение с други региони, за постигане на териториално сближаване имам предвид. Питам се дали през октомври месец не би се публикувал някакъв документ по тези въпроси, който да ни очертае по-ясно вашите идеи за това териториално сближаване, което до момента поне аз не виждам ясно очертано. Очакваме очакваме публикуването на зелената книга на комисията, като чакаме всъщност отдавна. Сега ли ще се публикува или някой друг път? Говорите и за доклада Барка. Радвам се, че сте си поставил за цел да подкрепите този доклад. В рамките на тази бъдеща работа не ви ли се струва добра идея да се създаде специфична работна група, в която да участват всички институции, включително и парламента. Това, което съм чела и чула до момента, се говори за всички, освен за парламента. Дали мислите, че идеята за работна група без парламента е добра, не би ли било по-добре да включите и нас? И накрая, как гледате на сътрудничеството с нашата парламентарна комисия. Разбира се, ще си сътрудничим, ще си съдействаме, това е повече от ясно. Но как конкретно виждате нашето сътрудничество? Ние сме традиционен съюзник на Еврокомисията, особено когато се стигне до сблъсък с съвета. Вие лично как виждате връзката между нас и вас? Как искате да работим заедно? Ето това са моите въпроси. Би било приятно да се виждаме често. Това да не е единствената ви среща тази година. Благодаря ви. От името на групата АОД, госпожа Манеско. Господин комисар, искам и аз да ви поздравя за вашето назначаване на този пост. Като изслушах представянето ви, се убедих. Убедих се, че нашето съдействие ще бъде повече от ползатворно. Ще подобрим качеството на нашата регионална политика. Вашата позиция, вашето становище относно необходимостта от диалог с държавите членки е правилната позиция. Фондовете трябва да бъдат ефикасно усвоявани и това трябва да бъде в сърцевината на политиката по сближаване. Аз искам да задам два въпроса. Първият. Първият въпрос гласи следното. Еврокомисията има ли вече ясно виждане за това, кои са най-силно засегнатите от економическата криза региони в Евросъюза? по какъв начин им се отразила тази криза? Очертали ли сте вече евентуални допълнителни мерки, които да подобрят положението и да разрешат съществуващите там проблеми? Това е по първият ми въпрос. Що се отнася до втория, той е свързан с мерките, които възнамерявате да предприемете, за да предложите бърз, незабавен достъп до фондовете за онези държави членки, които бяха изправени пред природни стихии. Какви са мерките, които възнамерявате да предприемете, за да могат тези държави членки да имат по-лесен достъп до еврофондовете? Благодаря ви и ви уверявам, че за нас ще бъде удоволствие да се трудничим с вас. Ние като група АЛДЕ. Благодаря от името на зелените. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, нашата група ви желая успех и бихме искали сътрудничеството между, с, с нас да бъде възможно най-доброто. Имам три въпроса. Първият е свързан с формата. Нашият парламент, нашият парламент ще получи разширени правомощия в областта на съвместното взимане на решение. Трябва да работим съгласуване. Какъв метод на работа смятате да използвате? В тази връзка ние бихме искали координацията, съгласуването да бъде колкото може по-тясно в интерес на работата. Втория въпрос е свързан с фондовете. Казахте в съпителните си думи, че трябва да се освободи потенциала за растеж на нашия регион. Виждаме обаче, че растежът все още не е на лице. Економиката продължава да се свива бихме искали Европейския, Европейския съюз да продължава да развива регионалната политика и солидарността и да се откаже от либералните идеи за конкурентно способност ние не сме убедени, че растежът е отговор на кризата. По-скоро трябва да се преосмисли економиката, за да излезем от кризата. Следващият ми въпрос е свързан с глобалното затопляне. Наскоро ОНЕ прие доклад, в който се, очерка, се казва, че 80% от дейностите трябва да се осъществяват на поднационално ниво, т.е. на ниво региони. Смята ли комисията да ориентира регионалната си политика с оглед на изискванията за борба срещу климатичните промени? И каква ще бъде ролята на регионите в тези дейности? Благодаря ви от имата на европейските консерватори и реформатори. Благодаря Благодаря ви. Много се радвам, че обсъждаме регионалната политика Позволете ми да изразя своето удоволство от факта, че вие гледате на нещата горе-долу от същата гледна точка като нас. Необходимо е да се опростят разпоредбите, да се опростят административните процедури. Следва да предвидим възможности за промени в дейността и повече гъвкавост. Първият ми въпрос е именно в тази област. Необходимо е процедурата, на, свързана с промените, да бъде максимално упростена. Вторият въпрос е свързан с контрола при използването на фондовете и да се Предвиждате ли упростяване на контрола, тъй като е, понякога той е свързан с сериозни тежести? Заключение. Освен това имаме един въпрос, свързан с е, възможност е, и вероятност от изчерпване на фондовете Предвиждате ли преходен период, в който, региони, в който регионите няма да бъдат лишени от възможността да използват фондовете? Благодаря. Благодаря от името на Европейската обединена левица господин Оро. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Искам да говоря за най-отдалечените региони на Евросъюза. Те съществуват. Канарските острови, Азорските острови, остров Мадейра, Гвадалупа, Гвияна и така нататък. Те пред... там живеят 4 милиона жители Например, в Гвиана те обитават 27 острова, разпръснати из целия океан. Виждате, значи, че положението е повече от специфично. Свързано е с ограниченията, които налага економическа или енергийната зависимост. И това ги прави допълнително уязвими економически. Има договор, има член в договора Амстердам, който предвижда специално управление на този вид е, разпокъсаност на тези най отречени регионал, региони на Евросъюза. И така, целите, които вие си поставяте, свързани определено с е, договорите за економическо сътрудничество между Карибските държави и Евросъюза. Тези договори бяха подписани миналата седмица. Имам предвид карибските държави и някои африкански държави. Аз смятам, че е неприемливо да продължаваме да работим без изричното участие и различното взимане под внимание на мнението на тези най удалечени европейски региони. Можете ли вие, господин комисар, да се застъпите пред госпожа комисаря по търговци, за да могат тези партньорски договори да бъдат предоговорени. Аз настоявам, настоявам за различен финансов и данъчен режим, прилаган върху стоките, произхождащи от тези места, от тези най-отдалечени региони, които стигат до нашите пазари. А, с други думи, смятам, че тук има какво още повече да се направи. До тук по финансовите и данъчни въпроси. Сега за енергетиката и за особената зависимост на тези региони от изкопаемите горива. Това показва, че нашите енергийни приоритети се нуждаят от предефиниране. Дали бихте могли да ни гарантирате вашето намерение за подкрепа на тези най-отдалечени региони, за да се преодолее тяхната енергийна зависимост? Смятам, че това се вписва в приоритетите на шведското председателство за устойчиво развитие на морските и океански ресурси. Господин комисар, вие склонен ли сте да работите по-задълбочено по тези няколко въпроса, които изредих? Благодаря ви. Да. А, така се казва, нали? Благодаря. Добре дошъл, господин комисар. Имам няколко кратки забележки. Когато средства за развитие бъдат предоставени на държавите членки, бюрократичните процедури са невероятни. Абсолютно е неприемливо, когато се предоставят средства, критериите са толкова рестриктивни, да не забравяме, че това са пари на Европейския съюз. Тази бюрокрация следва да се преосмисли и преразгледа. В периода на глобална рецесия и като имаме предвид, че средствата са недостатъчни, мисля, че това ще бъде проблем. Средствата просто няма да се предоставят много от проектите са просто е, загуба на време и на пари. Така че бих ви призовал да преразгледате критериите, за да може, когато държавите членки подготвят проекти, да направят така, че да се стигне до някакъв е, действителен резултат. Господин Димитър Стоянов. Uh, И след това ще, ще преминем към отговорите на господин Самецки. И след това ще... Списъкът е много дълъг. Господин Стоянов. Speak, so... Никой от групата на независимите. Тогава ще преминем към отговорите на господин Самецки. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на всички от вас, които изразиха добри пожелания за успех. Що се отнася до конкретните въпроси? Ще се постарая да групирам въпросите, тъй като няма да е лесно да отговоря на всеки отделен въпрос. Първо, въпросите свързани с е, кризата и политиката за сближаване. Мисля, че моето становище и позиция са пределно ясни. В момента, в условията на криза от безпредседентен мащаб, ние нямахме много варианти. Трябваше да приложим е, политиката на сближаване като инструмент за реагиране. Без този инструмент последиците от кризата ще да бъдат още по-страшни. Ето защо Миналата година и тази година Европейската комисия в сътрудничество с държавите членки внесе изменения в регламентите, с които държавите членки да прилагат политиката за сближаване по-бързо и по-ефективно. Тези, това опростяване беше направено именно за, с тази цел. Може би резултатите все още не са видими, но те ще станат видими, когато проектите се реализират и когато се предоставят услугите и стоките, за които са разработени проектите. Следващият въпрос е предмет на оживени спорове. Не мога да кажа, че държавите членки са дали единодушна подкрепа на това предложение. При всички случаи предложението има за цел е да реши някои проблеми, през, на които ще се натъкнем през следващите години. От друга страна, знаем, че кризата е достигнала своята кулминация. И в, към, в края на тази година и, или поне в, към средата на следващата година ще започне оживление. Не можем да продължаваме с краткосрочен подход. Ние ще трябва да продължим дебата по бъдещето на политиката сближаване и трябва да я, я защитаваме, защото аз вярвам, че тя е постижение на Европейския съюз и целият процес на европейската интеграция се основава на няколко стълба и политиката сближаване е един от тези стълбове. Тя е свър... тя проистича от основните ценности – на Европейския съюз. Въпросът е как да я спасим. И тук не мога да и да се съглася напълно с казаното от господин Алфонси относно инструментите, които следва да се прилагат. Мисля, че ние следва да използваме политиката на сближаване като средство за модернизиране на економиката на държавите членки и на регионите. Защо? Ами защото ние сме подложени на, все, на засилена конкуренция от други части на света, в които економиката се модернизира с бързи темпове. Ето защо трябва да адаптираме политиката на сближаване, така че тя да стане средство за е, защита от е, тази засилваща се конкуренция. Ето защо идеята и ценностите за солидарност следва да се съчетаят с е, други аспекти, с други характеристики, които са повече в духа на Лисабонската стратегия. Аз мятам, че целите на Лисабонската стратегия а, следва да бъдат обект на засилено внимание. След 2010 година ние трябва да помислим за нов етап на а, тази политика и а, да да съчетаем този нов поглед с политиката на сближаване. Все с оглед на конкуренцията от други части на света. Имаше и някои конкретни въпроси, свързани с териториалното сближаване. Защо не е дадена нова дефиниция? Мисля, че Зелената книга за целите – не даде такава дефиниция. Ние помолихме събеседниците да ни представят някои предложения. И от широкия кръг отговори виждаме, че няма ясен отговор. Ето защо, според мен, подходът ни трябва да бъде по-прагматичен. И вместо да се стремим към ясна и отчетлива дефиниция, трябва да работим в съответствие с някои а, характеристики, елементи, които са ни добре познати и по които има консенсус. Например, повече средства за насърчаване на връзките между регионите, по-висока степен на сближаване, междурегионално сътрудничество, на чиято основа да, да сме по-добре информирани за това какъв е пътя към посрещане на териториалните предизвикателства. Дебата по това измерение следва да продължи и в бъдеще. Новият документ, който споменах, ще бъде синтез на досегашната работа и това ще бъде основата на, след... на работа на следващата комисия. Тя ще има пълен мандат за разработване на политика на сближаването заедно с парламента и мисля, че това ще бъде полезен инструмент за бъдеще. Въпросът дали знаем кои региони са били най-силно засегнати и дали можем да предвидим специфични мерки за тях. Що се отнася до природните бедствия, има фонд за солидарност. В случай на пожари, земетресения, можем да се обърнем към този фонд. Що се отнася е, до това, доколко познаваме териториалното разпространение на кризата, би казал, че нашите знания в тази област са ограничени, независимо от някои добре разработени статистически инструменти. Методологията ни трябва да се усъвършенства. Имам предвид мет... измерване на развитието, измерване на други аспекти на политиката на сближаването. Вече споменах, че това е един от аспектите на бъдещата ни дейност – след 2013 година. Ето защо споменах, че трябва внимателно да разгледаме резултатите от последващите оценки. Не само самите резултати, но и методологията. Мисля, че това е дори по-важно, отколкото моментната снимка на регионите. Имаше един въпрос за одит и контрол. Имаше един въпрос за бюрокрацията. Мога да посоча една дилема. Да, необходимо е да се ограничава бюрокрацията, т.е. да упростяваме процедурите и правилата. и всички разпоредби, които могат да се опростят, трябва да бъдат опростени. От друга страна, споменах процентът на грешките в разходите е все още твърде висок. Ето защо трябва да намерим баланс между усилията за ограничаване на излишната бюрокрация, но заедно с това не бива да забравяме, че това не трябва да води до, отслабване, до разхлабване на процедурите, което да доведе до а, насърчаване на нередностите или дори измамите. А, необходимо е да намерим начин за баланс между тези две изисквания – т.е. между ограничаването на бюрокрацията и е, спазването на процедурите и е, предприемане на предвидените от регламентите процедури. Що се отнася до преходени периоди за региони, които които вече не отговарят на изискванията за допустимост, В документите, изготвени под егидата на госпожа председателката, се спомена за един постепенно развиващ се механизъм. И аз мисля, че трябва да се въведе такъв един принцип, който да е ясен, който да се прилага към всички региони. Пет години след разширяването виждаме, че вече сме единна група, няма Европа на две скорости, така че трябва да прилагаме всички принципи. Трябва да прилагаме едни и същи принципи към всички държави, членки и региони. Що се отнася до най-отдалечените региони, нашата философия е определено в подкрепа на тези региони. Това проистича не само от формулировката на договорите. Предвидени са възможности за оползотворяване на техните предимства и за предприемане на действия, които да са ориентирани към спецификата на тези региони. Те имат специфика от гледна точка на природните ресурси и други. Ето защо трябва да насърчаваме, да използваме тези предимства, за да може ползата от тези предимства да се усети от всички. Климатичните промени. Мисля, че промените в климата са заслужават да бъдат един от основните приоритети. Смятам, че това трябва да се превърне в приоритет при положение, че е, всички заинтересовани лица са съгласни. Мисля, че това вече е факт. Работи се по много екологични проекти и програми. И е предвидено в процедурите за подбор да се вградят филтри, които дават предпочитание на проекти, отчитащи въздействието върху околната среда на конкретни дейности и проекти. И както казах, климатичните промени заслужават да се превърнат в сериозен приоритет в бъдеще. Имаше въпрос, свързан с процедурите за одит и контрол. Има какво да се подобри в тази област. От своите разговори със службите на комисията разбрах, че Сметната палата понякога прилага различна процедура на оценка на уместността на проектите в сравнение с службите на комисията. Естествено е да се стремим към уеднаквяване на методологията за оценка на разходите. Така че да, определено е, има какво да се желая в тази област. Още един въпрос имаше, не искам да го пропусна. От госпожа Крал. Участието на Европейския парламент в по-нататъчното развитие на политиката по сближаването. Разбира се, че сме готови да отчитаме пред вас резултатите от дебатите си с държавите членки. И с готовност ще ви предоставим всички документи, които изпращаме на държавите членки за динамизиране на тези дискусии. И на заседанията на комисията ви ще можем да изслушаме вашите становища по, този, по тези въпроси и ще се радваме на вашите становища и доклади по въпроса. Благодаря, господин комисар, казва председателка. Сега имаме десетима оратори. Ако искаме да свършим на време, по 3 минути и то максимум на всеки един от вас. Ако можете за 2 минути да се изкажете, това ще ни даде възможност и да включим други колеги. Ще започна с господин Бастинаро. Благодаря, госпожо председател. Господин председателю, трябва да кажа, че съм много впечатлен от вашата автобиография, както и от вашето изказване. Знаем, че скоро ще има нова Европейска комисия в края на годината. Колкото и да е дълъг вашия мандат, аз зная, че идвате в един много предизвикателен момент в Брюксел, не само за вас, е предизвикателен той, но и общо за политиката за приближаване на Европейския съюз. Вие самия казахте, имаме три основни проблема. Първият е економическата криза, вторият е Дебатът около териториалното сближаване и каква да бъде посоката на новата политика в това отношение. А третият е, е наскорошна информация в медиите за промяна на критерии за измерването на економическите и социални фондове. Това пък означава да се променя известното 75% от БВП, т.е. системата за разпределяне на фондове на регионите. Да, искам да кажа следното. Каква е вашата философия? Какви са основните ви проекти за новата политика за териториално сближаване и най-общо политиката по сближаването? На второ място, какво е според вас възможността да се променят критериите за разпределяне на фондовете след 2013 година? Ще бъде голяма битка между държавите членки за бюджета и парламента има нужда от една основна роля или поне достатъчно а, пространство, в което заедно с вас да изготви една политика за сближаване, която да бъде удобна за всички държави членки в Европейския съюз. Председателката, а, въпроси от групите. Господин Сайж Волски, ако може сега да зададете своите въпроси. Да, мога да. Благодаря. Имам три въпроса. Госпожа Крал говори за банкерът и това, че сте били банкер в Централна банка. Шест години сте бил работил в Централната банка, 22 години в университет и като практик в нещо, което бих нарекал кохесионна политика. След това сте бил координатор на помощта 10 години, и след това научен работник в сходна сфера. Какви полуки сте извлекли, тъй като сте били от другата страна на масата, ако мога да се изразя така, като човек, който е получавал помощ, а сега ще бъдете донор на помощ за други страни. Говорихте за бюрократичните пречки и най-често Европейската комисия въвежда тези пречки. Практиката на ниво държави членки, на ниво получатели, е следната. Самите получатели на помощта също въвеждат много бюрократични пречки. И там е доста по-наложително, отколкото това, което налага комисията. Можете ли да настоявате пред държавите членки не само да се притесняват и да се оплакват най-вече от административната тежест на Брюксел, а да помислят за административната тежест, която те налагат върху използването на тези фондове. Това е важно за оптимизиране на административния капацитет. Виждам, че сте от школата на онези, които искат политика по сближаване, която да преследва цели различни от тези, които са заложили основателите на Съюза. Говорихте за е, по-дълбоко въвеждане на принципите от Лисабон. Сега малко преувеличавам, разбира се, но въпросът ми е не се ли притеснявате, че ще размиете границите на клас, класическата политика на, а, по кохезията, която в крайна сметка класически е някой да догони другия, който е по-развит? Наскоро комисията започна да говори за управление на кризите, климатичните изменения. Не рискуваме ли всъщност да се размие тази политика и да се отдалечим от духа на договорите, където е заложена идеята за кохезионната политика по един различен начин. Господин Тремаполос, моля ограничете броя на въпросите. Просвата имаме мегалес... English language. Πρόσφατα είχαμε μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Да, благодаря. Знаете, че в Гърция изгоряха 20 000 хектара в резултат на горски пожари. И по наше мнение правителството носи голяма част от вината, тъй като политиката за управление на горското стопанство не е на необходимата висота. Има пропуски, грешки, все още има много сметища за отпадъци, които са на открито и представляват лесно запалими натрупвания. Пожарите възникват на различни географски места и може би бихме могли да направим нещо като картография на тези пожароопасни места. През 2007 година бе започната процедура, в резултат на която изисквахме тези площи, на които са бушували пожари, да не подлежат на строителство, да не бъдат вкарвани в регулация, за да могат да бъдат възстановени. Дали можем да зна, да разберем как върви този процес? Дали продължава тази идея специална делегация бе изпратена по този именно въпрос в Гърция. Това по въпроса за пожарите, по въпроса за фонда за сближаване в периода 2007-2013 година 5 милиарда и 800 милиона евро са предвидени за борба за борба с природните бедствия и стихии. Дали знаете, дали знаете какво е предвидено да се извърши точно с всички тези средства? И искам да знам дали сте задоволен от съществуващото в момента сътрудничество между държавите членки относно превентивни мерки срещу пожари. И накрая, какво смятате, че може Еврокомисията да направи повече, за да засили тези превентивни мерки? и да подобри политиката за опазване и управление на горските ресурси. Смятате ли, че съществува връзка между тези бушуващи пожари и изменението на климата. Благодаря. Ще чуя още няколко колеги, чак тогава ще дам думата на господин Самецки за отговор. Мисля, че четирима колеги имаме. Браяр. Да. Поздравления за вашето назначаване. Аз съм особено впечатлена от вашите планове за действие. Това лято Еврокомисията предприе мерки за улесняване на освояването на фондове от изправените пред економическа криза региони. Всичко това е много добре, но тези мерки са с изключителен временен и преходен характер. Европейските економически данни и световните данни за развитие на економиката ни карат обаче да мислим, че нашата регионална политика се нуждае от по-задълбочен преглед с оглед на тази финансово-економическа криза, пред която е изправена всяка една държава на нашия Европейски съюз, се налага да вземем мерки и инструменти, които да подпомогнат развитието на нашите региони и да целят не само сближаване на регионите, а и подкрепа на економическото развитие на всеки един от тях, с оглед на тяхната вътрешна консолидация, за да са по-конкурентно способни просто на световната сцена. Само така ще оцелеем ние като економика и като изследователска и развойна дейност ще впишете всичко това в бъдещата регионална политика. Благодаря. Благодаря. Сега ще помоля господин комисар съвсем накратичко да отговори. Благодаря. Отново, по отношение на определението за териториалното сближаване. Не е точно определено и фиксирано Дефиницията не е моя, но моето тълкование на това определение е, че трябва да използваме териториалното сближаване, за да преодоляваме пречки, които възникват поради различни териториални или географски причини – те са, на, те са разположени в някои региони, но не покриват целият регион или дори цялата държава членка, но има такива географски характеристики, които а, създават проблеми в определени райони. Посредством нашата политика за сближаване, териториално сближаване, би трябвало да се опитваме да компенсираме тези географски характеристики. Това е моето усещане, не е някакво фиксирано определение. Чисто и просто моето становище е такова. И вместо да се опитваме да направим една елегантна формулировка, трябва да преследваме по-прагматични цели, които да дадат възможност на такъв тип политика да се превърне в реални действия отношение на критериите за правоучастие. А, това ще се реши в бъдеще. Не бива да забравяме, че винаги ресурсите са недостатъчни. Затова се налага и винаги да има определени прагови стойности, прекалени е, или някои е, тавани дали ще бъде 70 или 72,8 и 5. Всичко това зависи от научни изследвания, политически сделки и новата Европейска комисия ще е тази, която да прецени как такива едни принципи могат да влязат в новата финансова перспектива след 2013 година. Господин Сариус Волски, благодаря ви, че ми изяснихте автобиографията ми. Какви са полуките от гледна точка на координатор по получаване на помощ? В Полша съм извлякал. Две основни са полуките – първо, че е малко сложен механизма и той има нужда от упростяване. Не говоря за упростяване, което да е свързано с настоящата криза. Разбира се, че такова е необходимо. Считам обаче, че може така да изградим един механизъм, че той да не е толкова сложен като швейцарски часовник, може да е по-скромен, но да работи по-бързо, да води до по-бързи резултати. И това трябва да е задачата на новата Европейска комисия в първите три години от мандата й. По отношение на бюрократичните пречки, дали те се дължат на държавите членки, да, до известна степен да. Аз мога да ги приканя да не въвеждат толкова пречки, но понякога те така решават и ние само можем да ги посъветваме и да кажем, че не е необходимо да има допълнителни процедури, критерии и да не ги въвеждат. Най-важният въпрос бе свързан с въпроса на госпожа Бриар за философията на политиката по сближаването – мисля, че вашият въпрос беше дали първо да не ревизираме процедурите. Мисля, че промените, които въведахме, би трябвало да бъдат а, а, оставени, дори да бъдат допълнително упростени процедурите. И сега стигам до философията, която сближава двата въпроса. Е, това е изключително важно. Не смятам, че по някакъв начин а, се отдалечавам от а, първоначалната идея, защото светът се е развил след а, Римския договор. Идеята за догонване на определ... от, от определени райони не е свързана само с това да строим мостове или пътища. Има определени нужди, които трябва да бъдат посрещнати в новите държави членки. Разбира се, че е нужно да се строят и пътища и мостове. И трябва да го направим. Но ако Европейския съюз и Западна Европа, и Южна Европа, и Източна Европа, и Северна Европа, ако искаме да се състезаваме с Бразилия, с Китай, с Индия, трябва да модернизираме своята политика по сближаване и да плетем в нея такива нишки, които да развиват нашите региони и те по този начин да стават по-конкурентно способни. Това е основата. Ние сме пораснали а, след а, учредителните договори и трябва да мислим за тази политика като за един инструмент, което да доведе до все по-голямо сближаване. Що се отнася до ситуацията в Гърция? От една страна трябва да се вземат предвид спешните мерки и има инструменти, които биха могли да помогнат за смекчаване на трагичните последствия от горските пожари. Но това е нещо друго. А, вашия въпрос всъщност бе дали да не си вземем парите обратно, понеже правителството на Гърция не работи ефикасно. А, мисля, че държавата членка е тази, която може да прецени това. Ако там има неефективно прилагане на политики, ние просто може да кажем, че не сме удовлетворени. Смятам, че тази политика дава възможност за повишаване качеството на такива а, политики и предотвратяването на бедствия. Ако това не се е случило, Но смятам, че крайна сметка това не е отговорност на комисията и ще кажа, че вашето правителство трябва да обмисли своята стратегия, да види кой да предоставя тези услуги, дали това да е общината, дали държавна институция или някакво министерство да предоставя тези услуги. Много ви благодаря. Искам отново да повторя, колеги, че е най-добре да говорите по-збито и по-кратичко. Маркус Пипали. Yeah, Благодаря, госпожо председател. И аз се присъединявам към благопожеланията към господин комисаря. Териториално сближаване. Ние сме 730 евродепутати тук в парламента. Попитайте ни един по един, ако искате, да видите дали някой ще е в състояние да ви дефинира това понятие. Това, като искаме обаче е регионалната политика да е видима, да има европейски проекти, които да предоставят допълнителна добавена стоеност на нашия европейски проект. За това именно следва да конкретизираме, да материализираме тази регионална политика в конкретните ни ежедневни дела – тези голи понятия трябва да бъдат запълнени с плати кръв. И то по начин, по който гражданите да разберат. Това е моят встъпителен коментар. И сега малко по-конкретни бележки. На първо място, казвате, че има много субсидии, които по един или друг начин попадат в джобовете на корумпирани управници. Възнамерявате ли да упростите по някакъв начин процедурите? Има случаи, в които регионите не управляват директно тези фондове и любопитно там корупцията се шири в по-голяма степен. Вашата идея фондовете и паричните средства да се изпращат директно, без да се минава през кофинансирането, е в противоречие с нашите норми на действие. Може би тези норми на действие, тези процедури трябва да бъдат променени. Може би това искате да кажете. Това, което казахте в по-дългосрочен план за приоритетите, от които се нуждаем, особено ми допада. Нуждаем се от ясно виждане за бюджетна видимост, за бюджетна прозрачност от а, ясни критерии за териториално сближаване. Всичко това са формулировки, които трябва да запълним с съдържание. Когато говорим за затопляне на климата, нека да не го използваме това затопляне на климата като предтекст за изцеждане на повече пари от някое място. не става дума за подкрепа на тези региони, където има повече економическа дейност, която в крайна сметка се отразява на климата, а по-скоро да подкрепяме тези региони, където не се развива толкова много индустриалния сектор и климата не страда толкова. Важна е борбата против климатичното затопляне, това е ясно, но нека да го отведем на друго поле, не да го смесаме с регионалната политика. Благодаря. Кратък въпрос. Съветът блокира предложенията за регламент за Фонда за солидарност. Това е жалко, защото регламента би упростил правилата за мобилизацията на фонда и разширяване на обхвата му. Какво смятате да предприемете, за да се променят нещата в съвета? Господин Гудманис. три коментара. Първо, във връзка с принципа за субсидиарност. В период на криза ние се борим за подкрепа от европейските фондове. И проблемът е противоречие между националното правителство и регионите. И въпросът е как би... Въпросът е дали Европейския съюз ще предоставя пряко финансиране на регионите. Следващият коментар е свързан с припокриването на нещата. Има много фондове, регионални, фондове за регионално развитие, фонда за солидарност, фонда за глобализация, фонда Интерект и още множество други. Проблемът е, че някои от тях са предназначени за конкретни дейности, корупция и така нататък. Как ще решава комисаря този проблем в бъдеще? На трето място. Ясно е, че ако се опростят процедурите, трябва да се предвиди а, оценка на ефективността както национално, така и регионално ниво. Защото тогава защото трябва да имаме ясна представа за ефективността на един проект. Благодаря ви. Господин Текшера. Много благодаря, господин комисар. Много благодаря, господин комисар. И аз се присъединявам към благопожеланията, към вас и пожеланията за успех. Въпросът, който искам да ви отправя, е свързан с най удалечените региони. Аз поне ги познавам, защото съм родом от остров Мадейра. Мисля обаче, че случая на Мадейра не е единствен, същият е случаят на Канарските острови в Испания – тези най-отдалечени региони, тези острови и Мадейра по-конкретно през последните 20 години се развиват. Когато Португалия бе приета в Евросъюза, тогава остров Мадейра бе 40% под средните за Евросъюза стойности, а сега го е преодолял това толкова голямо различие. С други думи, фондовете, които стигнаха до Мадейра, се освоиха добре. Статистическите показатели за БВП, например, сочат, че получилите финансова подкрепа региони сега са отново в запад, защото последни, Последния път получихме 280 милиона евро по-малко и това е възможна причина за упадък. Регион, който се разви и просперира. Благодарение на еврофондовете, сега пак поради еврофондовете може да пропадне в пропаста. Нашите характеристики са определени в съответния член на учредителните договори, защото Проблемите, пред които сме изправени, са специфични. Затова имаме право на специфични помощи. Искам да знам вие какво мислите по този въпрос и да знам дали комисията би била склонна, склонна да подготви доклад за състоянието на тези региони, като моя регион, и изследване, което да се превърне в инструмент за работа в тези най-удалечени региони. Благодаря ви, госпожо председател, господин комисар. Поздравления за вас и вашия екип. Убеден съм, че ще работите и в следващия състав на комисията, не само сега до края на мандата. Имате много работа. След това, което вие казахте във вашите встъпителни думи, започвам да си мисля, че може би разрешението на кризата е политиката за сближаване и че кризата ще бъде спасението на тази политика на сближаване. Не знам дали ясно съм ви разбрал, поне с такова впечатление останах. В края на мандата на Еврокомисията е необходимо да окажем необходимия натиск върху европейските правителства, за да може парите да бъдат възможно най-добре освоени. Има много пари, които витаят и не се освояват. Бъдещето на политиката на сближаване трябва да подпомага бъдещето на развойната дейност, на, висок, на върховите технологии, на създаването на нова трудова заетост – на способност, която да ни нареди заедно с щатите Китай и Бразилия. Политиката за сближаване трябва да подкрепя политиката за опазване на околната среда. Няма две мнение по този въпрос, но ако искаме политиката за сближаване да бъде наистина действена, се нуждаем от пари, от огромен бюджет и от освояване на всички фондове, които сме освоявали до момента. Защото в противен случай не бихме имали морално основание да искаме повече бюджет, ако не сме се умели добре да освоим сегашния. В Полша, например, преди няколко години фондовете бяха предвидени именно за построяване на магистрали, шосета и мостове. Или всичките пари използваме, или изобщо не ги докосваме. Какво мислите, че можем да направим, за да намерим златната среда? Благодаря. Госпожа Манер. Най-напред искам да ви поздравя, господин бъдещ комисар и да ви пожелая всичко най-добро. Моят е, въпрос е, всъщност е, беше зададен под една или друга форма. Искам да обърна въз... внимание на райони, които страдат от, а, от различни фактори, които са постоянно в а, неблагоприятно положение дали тези отрицателни фактори ще бъдат отразени в политиката на сближаване. Тези постоянни отрицателни фактори би трябвало да се развият в политиката на сближаване след 2013 година. По-нататък, какво мислите за Балтийската стратегия, която беше тема по време на предишни председателства, как, каква връзка бихте направили, господин комисар, как бихте свързали Балтийската стратегия с политиката на сближаване? Сега ще дам думата на председателя на Комитета на регионите. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми депутати. Искам да ви поздравя във връзка с избора ви. Вие искам да ви поздравя по-конкретно за това, че сте се ориентирали към членство в Комисията по регионални, в, в, в регионално развитие. Убеден съм, че Вашата комисия е, работи по економически, регионални и териториални трудности. Проблемът за дефиницията на политиката на сближаване не е най-важното. Ние тук говорим за интеграция и за това дали ще се промени философията. Мисля обаче, че понятието, съдържанието на понятието се промени. Аз, госпожо председател, искам да ви благодаря от името на Комитета на регионите и да ви благодаря за работата ви като комисар. Ние си сътрудничихме много добре с комисията, успяхме да предприемем някои много полезни стъпки за оформяне на бъдещата регионална политика. Имам възможността сега да кажа да изкажа някои съображения, но ще се огранича с следното. Ние сме готови да сътрудничим с вас. Както знаете, винаги е най-добре да разговаряш пряко с хората и това е вярно и за местните регионални представители. Надявам се, че ще имаме поводи да засилим връзките между Комитета на регионите и Генералната дирекция. Първият такъв повод е, са Денят на отворените врати между 5 и 8 октомври. И по-нататък, когато ще работим по политиката за сближаване в контекста на регионалното развитие. Политиката на сближаване следва да допълва свободите. Всъщност тук става дума именно за свободи, е, заложени в договорите. Политиката за сближаване е, осигурява една допълнителна свобода за гражданите, къде да живеят и къде да работят, независимо от териториалните трудностите. И идеят в Европейския съюз е много, важен, много важна свободата на избор. Всяка територия трябва да може да разчита на солидарността на Съюза, за да утвърди да използва своя потенциал и да предложи на своите граждани възможности за по-добър живот. Надявам се, че господин комисар, вие споделяте нашите възгледи за териториалното сближаване. Това е повече принцип, концепция, подход, а не толкова търсене на конкретна дефиниция. През следващите години Комитета на регионите ще предложи на Европейската комисия да се реализира онова, което наричаме новаторски многостранен инструмент, за да може Европа а, да приложи на практика пълноценно принципа на партньорството. Ние ще предложим такъв документ за обща консултация. Надявам се, че Европейската комисия, както и вие, като парламентарна комисия ще участвате в тази дейност, като представите свой документ до края на ноември 2009 година. Отворен метод, открит метод на координация. Европейските региони, европейските териториални пактове, бъдещето на териториалното законодателство. Това са принципи и принципи, които следва да насърчаваме. Надявам се, господин комисар, че Европейската комисия ще, споде, ще сподели нашето становище, че общностия метод трябва да се обогати чрез новаторски, дори експериментални практики, които черпят от опита на местните и регионални представители от които са призвани да прилагат общностното законодателство. Трябва да, да кажем съвсем ясно, че регионалните и местни власти съжаляват, че не участват достатъчно активно в формулирането на целите, в формулирането на целите. Ние не сме просто подизпълнители ние разполагаме с опита и знанията, с които да бъдем полезно. Имаме нужда от нови инструменти. Инструменти на европейско ниво, които ни дават възможност да даваме оценка на териториалното въздействие на бъдещето законодателство, например. Трябва ни сътрудничество между Европейската комисия и Комитета на регионите, за да е, осъществим по-добро управление. Смятам, че по този начин общностната и регионална политика ще създаде е, чувство на привързаност към стратегията, насочена към местните регионални власти. Надяваме се, че господин комисар, вие ще насърчите този процес, ще насърчавате този подход и ще работите за ясно партньорство с кмет на регионите. И накрая, ако може да отговорите на последните въпроси и заключителните ви думи, ако обичате. Благодаря, госпожо председател. От дискусията до момента става ясно, особено от вашето изказване, че трябва да направим още една стъпка в а, не само в определението, а да се опитаме да направим нещо като определение на електориалното сближаване. Съгласен съм. Има региони, в които хората биха искали да има ясна представа за това как изглежда териториалното сближаване, как се прилага той, какви са последствията. Така че трябва сериозно да се замислим а, за това, как наистина да разработим детайлна дефиниция. Следващия въпрос, който беше повдигнат. Когато имаме 100% съфинансиране. Когато регионите, казвате, вие не участват финансово, то тогава тях не ги интересува какво точно се случва, особено в сферата на обществените поръчки. Трябва да запишем такива процедури, които да се зачитат дори и без съфинансиране. И мисля, че това отговаря на казаното от мен по-рано. Трябва да упражняваме контрол. Някои от случаите е, контролните механизми са много сложни, опитваме се да ги упростим, но те трябва да бъдат спазвани и няма какво да допълним по този въпрос. Сега по отношение на регионалната политика и климатичните изменения. Като се вижда от този дебат, има различни становища, различни гледни точки. Трябва да се опитаме да примирим, да помирим тези различни групи, лагери, интереси и цели. Що се отнася до, до Фонда за солидарност, комисията е приела годишния доклад преди два месеца. Този доклад е направил оценка на дейността на фонда и комисията е поискала да се поднови работа по последното предложение от 2005 година, което е особено важно от гледна точка на рисковете за пандемия от свински грип. Работата в съвета, надявам се, да бъде взета при сърце. Що се отнася до най-отдалечените райони и оценката на въздействието – по сближаване. Трябва да повторя това, което казах по-рано. Политиката по сближаване трябва да се използва, за да се възползваме от конкурентните предимства на отделните региони. Те съществуват в различни форми, например природни ресурси, местоположение и задачата на тази политика е да подкрепя съответните региони и да им даде възможност Uh, to put on the surface of economic activities of these regions. Да се извлека, да извлече максимална полза от човешкия капацитет в тези, тези региони. Що се отнася до сближаване едно, или, извинете, сближаването по регионите по цел едно, до година ще има такъв доклад, ще има оценка на дейностите, ефикасността на политиките до момента. Имаше още няколко въпроса, свързани за регионите и държавите членки, спорове помежду им. Държавите членки трябва да решават по този въпрос. Ние не можем да налагаме приоритети и до каква степен всъщност държавите членки зачитат приоритетите, формулирани от отделните региони. Аз не мога да кажа нищо по въпроса. Сега за дублирането на фондове. Нищо не мога да кажа по въпроса. Ако погледнем фонда за солидарност или фонда за глобализацията, ще видим, че целите са съвсем различни. Фонда за глобализацията трябва да подпомага конкретни райони засегнати от глобализацията по отрицателен начин, като се има предвид най-вече растяща, бързо растяща безработица. Но фонда за солидарност е нещо съвсем различно. Това е едно подпомагане, което се предоставя, като например в а, а, случая с земетресението в Италия или горските пожари в Гърция. Że kryzys да, казваме, че кризата спаси политиката за сближаване. Може и да е така, но малко преувеличихте, мисля. Така или иначе, нека да не пропускаме тази възможност и да приложим това чудесно опростяване към нашите сложни обичаи. Как можем да определим държавите членки? Този въпрос е важен. И на това начинание посвети много усилия комисар Хюбнер. И аз ще продължа по същия път. Определянето на страните, които принадлежат към тази категория, see Говори се и за връзката с стратегията за балтийските страни и мисля, че това е много добър пример за това как се прилага философията по отношение на сближаването към конкретна териториална конгломерация. Ето вижте как работим по териториалното сближаване, без да имаме дори ясно определение. Стратегията за Балтийско море е координиран механизъм, който показва, че държавите членки, че регионите могат да се обединят по отношение на дългосрочна цел за развитие и да се опитат поне да координират, ако не успеят ефикасно, да координират секторните си политики или отрасловите си политики с подкрепата на бюджета на Европейския съюз. Ето ви един пример за това как различни правителства, различни нива на управлението на една държава могат да участват в изготвянето на план за действие, който ще се прилага в бъдеще. И накрая искам да благодаря на председателя на Комисията по регионално развитие. Мисля, че имаме общи становища, що се отнася до много въпроси. Господин Барозо отговори, отговори на вашето писмо за Бялата книга по отношение на много е... многоетапното управление. Следим публичните консултации и сме готови да предприемем активно участие в дебата. А есента ще ускорим работата си в това отношение. Ако може и накрая да изразя своята благодарност по отношение на пожеланията, които отправихте към мен. Благодаря ви за дискусията. Тя беше много интересна за мен. Имаше различни становища, имаше различни посоки, с които не бях запознат. Но ето виждам, че има неща, с, които трябва да включим. Разчитам на вашето сътрудничество. Аз съм напълно отворен към вас, като комисия, като отдални депутати. С удоволствие ще работя с вас в едните месеци. Разбира се и с цялата комисия и комитета на регионите. Благодаря за това заседание. Благодаря ви. I would like to thank Commissioner uh, very much for the time he has. Благодаря на господин комисаря за времето, което отдели този чудесен дебат. Искам да информирам колегите, че сега, по време на заседанието на координаторите, ще се направи оценка на дебата, който проведахме и резултатите от тази оценка ще бъдат представени в едно писмо а, от председателя на комисията към председателя на Европейския парламент и Гласуването за потвърждаване на господин комисаря ще бъде при септемврийската сесия на парламента. Закрием заседанието. Утре в 9 часа по същото, в същата зала и ще продължим със заседанието на нашата комисия.